към правилника. Имам следните кандидатури, които получих. Фабио Масимо Касталдо, Корина Крето, Рихард Чанецки, Илдико Галпелт, Зилви Гилен,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 Адина Йоана Валеран, Валеан и Райн, Райланд Виланд. Тези кандидати обявиха, че са предложени с тяхното изрично съгласие. Сега преминаваме към гласуването. Първо трябва да определим двама преброители, нови преброители, тъй като от първия кръг преброители двама отсъстват. Ще го направя сега. Оле Лудвиксон. Оле Лудвиксон е единият. Оле. Оле. Оле. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Im Saal? В залата ли е? Господин Лунгрет, в залата ли е? Добре, благодаря ви. Also. И така, господин Лундвиксон и Лунгрен е, са новите преброители. Господин Лундвиксон е, от Е до Г за тази секция Е до Г и господин Лунгрен от Х до К за тази секция е определен той. Благодаря ви. Дами и господа, тъй като броят на кандидатите превишава броят на свободните места, Съгласно правилника трябва да проведем тайно гласуване. Това е съгласно член 17 или не е първа от правилника. Ще ви прочета този член веднъж, за да стане ясно какво ще правим, как ще подходим. След това ще ви разясня процедурата. Заместник председателите се избират с една бюлетина в първия крик, кръг до 14 кандидати могат да бъдат представени, ако по получат абсолютно мнозинство, се подрежат в ръда, в който са били избрани. Ако след това не всички зампредседатели са избрани, при същите условия се провежда втори кръг от гласуване, за да бъдат заети свободните места. Ако е необходим трет кръг гласуване, относителното мнозинство е достатъчно съответният кандидат с по-висока възраст въжи за избран. Бюлетините се раздават. Ам, те трябва да бъдат а, прегънати. Отбележете с Хикс кандидатът, който сте избрали. Сега ще ви ам, кажа нещо много важно. 14 заместник-председатели трябва да бъдат избрани, а, така че разполагат се най-много с 14 гласове. А, бюлетини с повече 14 гласа са невалидни. Може да зачеркнете само един кандидат, но най-много 14 може да зачеркнете. А, из повече от тази бройка вече се счита за невалидна. Още не съм обявил гласуването, но няма проблем. Ако искате да гласувате, гласувайте. И така, нека да започне гласуването. ja jetzt sinnlos. Благодаря ви, господин председател. Опитах се преди малко да привлека вниманието ви, защото смятам, че според член 17 от правилника би трябвало да имаме възможност да изслушаме и кандидатите за местни председатели, както изслушаме кандидатите за председател. Смятам, че трябва да имаме също може би не толкова толкова време, мисля, че една минута би ни била достатъчно, за да знаем за кого точно гласуваме. Струвам, че това ще, ще бъде наистина много полезно. Щяхме да гарантираме по-голяма прозрачност, защото има много голям брой нови членове на парламента. Госпожо Гил, виждате, това е, е един теоретичен въпрос, който не успяхме да обсъдим по-задълбочено, защото колегите не изчакаха докато обява официално гласуването. Виждате, че демокрацията си прокарва свои собствени пътища. Права сте, но вече нищо не мога да променя.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 Meine Damen und Herren, meine... Уважаеми дами и господа, още един въпрос. Гласуваха ли всички депутати и пуснаха ли всички бюлетините си в урните? Питам, освен това, дали преброителите вече са гласували? Гласуваха ли и самите преброители? Das ist der Fall. Да. гласуването е прекратено. Преброителите да отидат в зала R1-1 и там да извършат преброяването. Заседанието се прекратява временно и след извъняването на звънеца ще бъде възобновено, като ще бъде изписано и на екраните. И така прекратявам заседанието.